приспособяване Volvo Хайманс. Господин Бърге, имате дума. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Да, действително, днес отново обсъждаме предложение за използване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Периодите между тези доклади се скъсяват все повече. Този път ще говорим за заявки от Швеция и Австрия във връзка с съкръщения в автомобилния бранш и от Нидерландия във връзка с съкръщения в строителството. Припомням, че този фонд разполага с максимум 500 милиона евро годишно и служи за подпомагане на работници, които са съкратени в рамките на структурните промени на световния пазар. Фондът е предназначен за тяхната квалификация, обучение и изобщо за да им се даде шанс отново да получат работа. Във връзка с това за нас е много важно да подчертаем още веднъж, че в бъдеще би трябвало да се занимаваме с отделни заявки, а не с пакетно мобилизиране на фонда, каквото имаме сега, надявам се, за последен път. Още веднъж обръщаме внимание, че помощта от фонда за подпомагане а, не трябва да противоречи на националното право и не трябва да замесва отговорността на съответната държава, предприятие или сектор. За нас е проблем и смятам, че и Комисията по заетостта ще продължи да наблюдава плащанията от Европейския социален фонд, защото все пак Европейския фонд за приспособяване към глобализацията си е собствен инструмент със собствени срокове. Сега тук става дума за три заявки по които ще трябва да вземем решение тази седмица. Става въпрос общо за 15,9 милиона евро. Шведското и холандското а, предложение се опират на член 2А, т.е. минимум 500 съкратени в рамките на 2 месеца, а австрийското искане е възоснова на 2Б в рамките на 9 месеца, минимум 500 съкращения в малки и средни предприятия. Шведското искане е свързано с над 4000 съкратени работници в Волво и неговите поддоставчици. А Швеция иска 9,8 милиона. Австрийското искане е свързано с 744 съкръщения в 9 предприятия, като за 400 работници трябва да се отпуснат пари от Европейския фонд. Австрия иска общо 5,7 милиона евро. И на трето място, холандското искане е свързано с 570 съкръщения в Хелмаст, като за 534 работници се искат общо 386 хиляди евро. След преценката на комисията, към която ние можем да се присъединим след направения анализ, смятаме, че а, исканията отговарят на критериите. Не искам да изпреварвам решението на колегите от комисията по заетостта, но както сме се договорили, тя трябва да излезе със свое становище, като много внимателно проучи и подробностите, по-специално в шведския случай. Трябва да се изясни, че от 400 е, от е, над 1700-те съкратени, само 1500 ще получат помощ. За Хелман пък трябва да стане ясно, че има 400 допълнителни съкръщения. Това са работници на срочни договори, които не влизат в числото на тези, които подлежат на подпомагане, но всичко това няма да ни пречи да дадем зелена светлина на тези искания. Благодаря. Благодаря. Благодаря на докладчика от името на комисията, господин Шпидла. Важени пане председо, важене посланкине. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати в Европейския парламент. Искам първо да благодаря на докладчика за отличното становище по доклада на комисията за плащанията от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията ЕФПГ. Господин докладчик, вие ни дадохте подкрепата си, поне така заключавам от някои ваши забележки, свързани с бюджета. Ще трябва да обсъдим тези въпроси. Например, имате бележка във връзка с финансирането. Смятате, че ЕФПГ не бива да бъде единствения фонд за финансиране на подобни случаи. Този фонд е по-особен бюджетен инструмент, който не разполага със собствени средства. Предполага се, че в него ще трябва да бъдат прехвърляни средства. С други думи, трябва да се потърсят такива средства, които могат да се използват за ЕФПГ, също така трябва да се огледа редовния бюджет, в който да се предвидят съответните пера за е ФПГ. Вярно е, че Европейският социален фонд до сега е бил основният инструмент за финансиране на подобни подпомагания. Тук е важен и фактът, че този фонд разполага със значителни средства. През 2009 година, например, той е разполагал с 11 милиарда евро. От тези пари са освоени 6 милиарда до края на ноември тази година. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2008 година е разполагал с много малка част от сумата, разполагаема за Европейския социален фонд. Да, логично е да се използва този фонд, и смятам, че освояването на следства по ФПГ не трябва да замества средствата от социалния фонд. Абсолютно съм съгласен с вас, че трябва да диверсифицираме средствата и комисията ще се погрижи за това. На следващото заседание ще ви предложим някои сценари в това отношение. Също така направихте и друга една бележка във връзка с политиката. Вие поискахте от комисията Следващия път, когато се заявят средства от ФПГ, това да стане на базата на отделни искания. Комисията съзнава, че е добре да има точно такъв подход, чрез който ще се избегнат и тайните споразумения. методът, използван до сега, всъщност беше много естествен, много логичен и до известна степен улесняваше административно решаването на проблемите. Смятам обаче, че политическата ситуация говори в полза на вашето предложение да вземаме решения случай по случай, в конкретните случаи. Дами и господа, благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега от името на ЕНП. Матрегле. Eh, Уважаеми господин председател, Фондът за глобализацията е специфичен инструмент, чрез който Европа превръща думите в дела. В Холандия бяха уволнени повече от 700 души. Не зна... И това е само в Холандия. Не знаем в чужестранните клонове какво става. Например, в Белгия също има засегнати работници. Строителният сектор наистина страда. Аз съм от областта Брабант, където наблюдаваме, за съжаление, много тежки последствия от кризата. Помощта по, от този фонд, разбира се, че е предназначена и за запазване на професионалистите и специалистите в Европа, защото през изминалите години непрекъснато се натъквахме на примери на изтичане на специалисти и когато е, конюнктурата се подобри, се оказва, че не разполагаме с достатъчно специалисти в Холандия, дори и регионалните органи поеха ангажимент да е, вложат средства в инфраструктура, в строителни действия, за да осигурят заетост на тези хора, които в момента страдат и заслужават нашата активна помощ, респективно нашите инвестиции. Сега в Копенхаген се говори много за спестяването на енергия в строителния бранш и в транспортния бранш. Тук в парламента винаги сме настоявали за същото. По регионалните фондове много бързо се изплащат средства, дори авансово се изплащат средства за мерки в тази насока. Естествено, че парламентът ще подкрепя всякакви действия в тази връзка. На Хелман също трябва да се помогне. Ние подкрепяме тези мерки. Благодаря ви, господин Дарден. 30 секунди. А. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. В този в има все повече и повече искания към този фонд заради кризата, през която преминаваме. Все повече и повече искания идват от страни, където е развито автомобилостроенето. Искам само да ви припомня, че без преразглеждането, което извършихме и по време на което добавихме и критерий економическа криза, нямаше да можем да отговорим на тези искания. Това доказва, че когато има политическо, добра политическа воля, можем да намерим целесообразни политически инструменти, за да работим за нашите граждани. В доклада на господин Бърге се казва, че е, трябва да се е, реагира по-бързо, да, да се разглеждат по-бързо исканията, да се намерят други източници на финансиране, освен социалния фонд. Затова смятам, че е, можем да, да потърсиме суми от другите фондове, но знам е, какви, какво е мнението на съвета и знаеме какво каза нашия комисар. Този е, необходимостта от този фонд и създаването на този фонд бе е, благоприятствано от е, волята на депутатите. Госпожа Харки. Благодаря. Фонда за приспособяване към глобализация е една много солидна е, израз на подкрепа на работниците поради сменящия се дух на пазара. Като депутати ние можем да бъдем доволни, че можем да направим е, принос за това да смекчим малко е, последиците от уволненията на тези хора и да им дадем някаква надежда за бъдеще. Но Нашата роля не е само да одобрим този фонд. Нашата отговорност е да възмож... направим всичко възможно. Първо да се спазват критериите и второ да е, даваме и допълнителни ползи от този фонд. Мерките, предложени от страните членки, трябва да допълват и други действия от е, структурните фондове – и не е необходимо само да ни се даде потвърждение, че това е така. Просто трябва да ни се докаже, че това е така, защото трябва да даваме и допълнителни ползи. Те ще дойдат и от това, че е, фонда за приспособяване няма да заместят мерките, които се взимат на национално ниво, а ще бъдат допълнение към тях. Е, многогодишната програма, финансова програма 2007-2013, трябва да, да има предвид тези проблеми и ние постоянно да можем да отпускаме такава помощ. Също така трябва да работим и за липсата на дискриминация между половете при отпускането на помощи защото 91%, 72% и съответно 71% от три от програмите на фонда помощите бяха отпуснати за мъже. Същото се случва и в другите програми. Така че много огромно процент от средствите отиват за помощи на мъже. Може би просто по една или друга причина по-голяма част от заявките са от мъже, но все пак трябва да внимаваме. Освен това трябва много внимателно да се оценяват всички заявки, за да може възможно най-бързо и ефективно да се предоставя тази помощ. И кирия Корнелисен, я лета. Благодаря. Госпожа Корнелисен, две минути. Благодаря. Можем да се съгласим с трите искания. Те отговарят на всички критерии, а уволнените работници имат пълно право да получат помощ от фонда. Но сега искам да се възползвам от възможността, за да обърна внимание на един много важен недостатък в този фонд за приспособяване към глобализацията ние се стараем да гледаме към бъдещето, да работим перспективно, а политическите течения тук в парламента не са на едно мнение как трябва да стане това. Наистина по принципните въпроси сме съгласни, че трябва да има устойчиво развитие и трябва да се подпомага заетостта. Нека да се възползваме от шанса. Сега, когато се борим с кризата, трябва да направим крачка, която да ни доближи към, едно, към една устойчива економика. Използвайки фонда за приспособяване към глобализацията, ние според мен изпускаме някои шансове, не ги използваме. Да, това е инструмент, който ни помага да се борим с кризата, но не е истински изход от нея. Ние трябва да вземем истинско решение, защото става въпрос за хора, които губят работните си места, например в автомобилния бранш. Това, което трябва да се направи е да им се помогне да намерят работни места, които са перспективни за бъдещето. Говоря за иновативна и устойчива економика. Благодаря, господин Фахман. Една минута. Уважаеми господин председател, дами и господа, в момента обсъждаме средства, които да се използват от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Дали да ги, да ги отпуснем на Швеция, Австрия и Холандия, откъдето има искане за подпомагане на автомобилостроенето. А в миналото ние вече сме разглеждали подобни искания, но според мен това е грешка. Европейския съюз не бива да предприема такива мерки, просто защото не е справедливо. Глобализацията и натиска от, от други производители в секторите оказват влияние на всички, включително на малки и средния бизнес. Всеки ден изчезват и се закриват работни места и се появяват нови. Така че подобна подкрепа да се отпуска само на големи компании, където има много уволнения. Какъв е смисъл? Малките предприятия не могат да кандидатстват за тях. Това е една селективна мярка, която не е справедлива. И второ, според мен, този проблем трябва да се решава на национално ниво защото там а, съществуват ресурси и информация. Господин Портър, ще една минута, моля. Благодаря. Ние подкрепяме работниците, които са уволнени в Швеция и в Австрия и в Нидерландия. Но всяко искане за средства от този фонд ме кара да размишлявам доколко той е ефективен и справедлив. Първо, 2009 година 600 души бяха подкрепени, 600 в океана от безкрайно уволнени. А дали е справедлив? Защо подкрепяме автомобилостроенето в такава голяма степен и в Австрия, и в Швеция? Как да обясним това, примерно, на хората от Португалия, които получават толкова по-малко помощи, а в никакъв случай уволнените там не са по-малко. А що се отнася до Холандия, някои работници там не са получили помощи, макар че са от най-засегнатите. Не може да се продължава да се изпо... използването на този фонд по този начин, който всъщност засилва неравнопоставеността. Госпожа Андресен, две минути. Благодаря, господин председател. Европейския съюз създава един инструмент за отказване на подкрепа за уволнени работници в резултат от големи структурни промени на индустрията. Много голяма част от тези помощи се отпускат от европейски пари, но те са напълно разпокъсани, и нецеленасочени, защото те няма да възродат тази индустрия, която е пострадала, нито ще създадат альтернативни производства. Просто ние хвърляме на вятъра парите на дъконокоплаците. Пари, средства трябва да се инвестират за премахване на причините на кризата, а не да правиме някакви псевдо благотворителни помощи. Защото колко от това ще се върне в Европейския съюз? резолюцията, която се предлага, по никой начин не показва какъв ще е обхвата на този фонд, колко индустрии производства ще бъдат засегнати а още по-притеснително е, че доклада се настоява по-бързо да се отпускат тези помощи, без да се говори, че трябва да има доказателства, че средствата стигат там, където са предназначени и се дават на хората, които имат нужда. Няма никакво наблюдение за това какви са ефектите от отпускането на тези помощи. В рамките на финансовата програма 2007-2013. Тук става дума за парите на дънакоплатците, които също са запуснали. Голяма част от тях са напуснали и са изгубили работните си места, но тези пари няма да стигнат до тях. Не знам защо с такова безразличие можем да се отнасяме към тези пари. Аз лично ще гласувам против. Госпожа Вертман, една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Европейският съюз разполага с бюджетен инструмент е ФАПГ, който да помогне на работниците засегнати от структурната промени. Част от тях са в моята родина. Много пъти съм обръщала внимание, че фондът за приспособяване – трябва да подпомага, да насърчава пряко засегнатите граждани, а не да служи за параван. За това искам да има редовен контрол и редовни доклади за напредъка от областта Штирия, за да се разбере как точно на място се използват парите, които са положителен принос на Европейския съюз за европейските граждани. Благодаря. Сега останаха останалите а, оратори. Господин Рюбиш, господин комисар, господин председател, много се радвам, че днес обсъждаме как да се преборим с глобалната криза и в частност безработицата, засегнала много невинни предприятия, просто защото нямат достатъчно поръчки, те нямат достатъчен оборот, оттам престават да бъдат ликвидни и престават да имат достъп до кредити. Благодарен съм, че фокусът се насочи най-вече към малките и средните предприятия. На тях наистина им трябва временна помощ, за да продължат да работят, да и се възползват от новите си шансове на пазара. Нека да анализираме много подробно резултатите от а, практиката до сега с този фонд, там където сме успяли да насърчим създаването на заетост и да върнем колкото може по-бързо и ефективно уволнените работници на пазара на труда. Сега също става въпрос за една спешна помощ за това. Аз също смятам, че мобилизирането на средствата трябва да стане час по-скоро, особено в областта Штирия, в Австрия, където цял регион е засегнат и където са засегнати и поддоставчиците на автомобилния производител, е много важно тези 7,5 милиона евро да бъдат предоставени. Ще помоля обаче същевременно по всички случаи, по които вземем положително решение днес, да се извърши подробен анализ, който да не сочи само, че действително парите са преведени, а да се докаже, че има резултати, че е възстановено предприятие, възстановена е заетост а, и е започнала активна економическа дейност, която в бъдеще да възобнови силите на този регион. Благодаря. Η κυρία Ρέγνερ για λεπτό. Der österreichische Antrag um Госпожа Регнер, австрийското искане е свързано с уволнени работници от общо 9 поддоставчици на автомобилен производител в Штирия. Тук става дума за класически случай, е, за който е предназначен Европейския фонд за приспособяване към глобализация, именно лечение. Сега фондът може да изпълни задачата си, а именно да смекчи отрицателните последствия от кризата и да е, помогне на хора, които невинно страдат заради някакви финансови жонглери. За съжаление, Австрия и особено Штирия е особено зависима от търсенето в автомобилния бранш. Така че сега целият регион Штирия е разтърсен от това, че на пазара е отслабнало търсенето. Минусът е 59,4%. Толкова е намаляло търсенето на автомобили. Тези 5,7 милиона евро, които се искат, ще бъдат отлична инвестиция, за да могат да се върнат на пазара на труда уволнените работници и работнички. Т.е. тази инвестиция ще послужи за това да се а, даде заетост на работниците, да се преориентират и да се квалифицират. Благодаря. Следващият оратор е господин Капнов. Една минута. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tomto týdnu se má... Dámy господа, тази вечер тази, тази седмица трябва да коментираме предложението на Европейската комисия за мобилизиране на средства за Швеция, Холандия и Австрия. Но всъщност реш, реш, решенията са за три съвсем отделни случаи. В ние винаги сме искали от Европейската комисия да представя всеки случай по-отделно. Още, още веднъж всичко идва наведнъж, нещата са, не, са неясни и не се знае колко точно средства ще бъдат разходвани. Що се отнесе до Австрия, има преповтаряне в в миналото Австрия поиска по над 14 000 евро за всеки един работник и е, не, не, не, не, сме, не сме сигурни, че това отговаря на правилата, така че няма да подкрепим това предложение. Господин. Господин Рюбих, синята карта. Заповядайте. Благодаря. Просто искам да поясня нещо. Затова използвах синята карта. Подкрепата за Австрия не е само за един човек. Благодаря. Господин Обермайер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Както виждате, темата е австрийска. Штирия е една от нашите федерални провинции, която е силно засегната защото голяма част от населението работи в автомобилния бранш. И освен това, голяма част от тези работници всъщност са заети в промишленост, предназначена за износ. Световната криза доведе до 744 съкръщения. Много се радваме, че голяма част от засегнатите ще получат подкрепа от ФПГ. Но в връзка с казаното от преждеговорившата, тук трябва да поясним, че става дума не за някаква дотация с цел преструктуриране, а за насърчаване и подкрепа на отделни хора, за да могат да а, си заплащат разходите за живот, да се квалифицират и обучават много съм съгласен и с казаното, че обучението и квалификацията им трябва да са насочени към бъдещето, да има перспектива за развитие в бъдещето и за заетост в областта на възобновяемите енергии. Господин Хъкмарк за две минути. Eh, Благодаря. В един подобен дебат е много важно да не забравяме, че глобализацията е тази, която направи Европа богата. Тя създаде работни места, инвестиции, е, износа ни позволи да създадем блага, големи компании се появиха, даваме възможност да вече да предоставяме добри услуги, ниски цени а, глобализацията също ни дава възможност в момента да възстановяваме индустрията. Създават се и нови работни места, нови производства. Непрекъснато е, се случва това. Това са промени, които засягат цялото общество. И ние не бива да заставаме срещу тях. Трябва, напротив, трябва да ги улесняваме. Затова обаче трябва да се грижат страните членки да създадават благоприятна околна среда. Фонда, който се създава от Европейския съюз, не може да осигурява същите условия и възможности, както могат да се осигурят от други инструменти. Ако, примерно, става дума за автомобилната индустрия в Европа, случай е много специален могат да се отпускат помощи на европейско ниво и на национално ниво, но въпросът е колко се изкривява тази индустрия, когато отпускаме обществени средства, това си е изкривяване на пазара. Друго изкривяване може да проистече от това, че не се предоставят еднакви възможности на компаниите и на регионите. Това си е друг проблем. Ние ще гласуваме за предложението, защото е, вече процеса е започнал. Твърде късно е да, промени, да го променим, но смятам, че в бъдеще трябва да се направи нещо. Благодаря. Сега госпожа Морен Шартия една минута. Благодаря. Бих искала да подчертая, че фонда за приспособяване към глобализацията, който създадахме, е създаден за трудещите се, за подпомагане на заетостта. Така че това е, е за това трябва да работиме и това трябва да разглеждаме, когато обсъждаме тук, за да може този, този фонд да подпомогне на работниците да намерят своето място на пазара на труда и да се преквалифицират. Второ, е, автомобилостроенето е много тежко засегнато от кризата и аз призовавам е, тази промишленост да, при, да приспособи е, предлагането към новите нужди и търсения на потребителите и с цел да се създадат устойчиви, е, устойчива заетост. Аз също така приканвам, както каза Пол Рюбик, нашите политики да имат реални резултати и да видим какво става. Благодаря ви. Сега минаваме към процедурата спонтанни изказвания. Благодаря ви, госпожо председател. Мина, тази, тази година неколкократно одобрихме искания за средства от фонда за приспособяване, за да подпомогнем работници, които са пострадали от тази криза. Кризата наистина засегна промишлеността и в моя регион повече от 2500 работни места бяха а, премахнати в а, металостроенето, както и в други отрасли. За това смятам, че 2000, за 2010 година трябва да сме подготвени да отговориме на голям брой искания, които ще бъдат предизвикани от последиците на економическата криза. Процедурата трябва да се упрости, за да могат работниците да се възползват колкото се може по-бързо от тези средства. Е, процедурата трябва да бъде опростена. Повтарям още веднъж. Благодаря ви. Господин Шонкели, една минута, моля. Аз подкрепям това предложение. Е, парламента отпусна преди време помощи за моя избирателен район Лимерик и много хора се възползваха от него. В момента има други работници, които търсят подобна помощ и аз ги подкрепям, именно трите страни, които правят заявки. Няколко аргумента имам. Първо, трябва да отчетеме и е, времето. Значи, не става дума за кои да е години, а в момента кризата. И също е много важно, тези средства се отпускат и, и не минават през правителствени е, агенции, и, а отиват в ръцете на предприемачи, на хора, които ако бъдат подпомогнати, ще дадат и съответните резултати. Ние трябва да дадем, дадем всякаква помощ, която може. Благодаря. Сега, други изказвания по процедурата на спонтанни изказвания няма ли? Да, извинете, не ви... Да, заповядайте. По... Можеме да... Вер, верно е, че много работни места са е, ликвидирани направо в, в Европа от кризата. Така че не, Нека младите, които все още не са безработни, защото тук-що е, са завършили е, образованието си или обучението си, да бъдат подпомогнати, за да не станат безработни. Нека подпомогнем онези, които трябва да намерят своето място на, на пазара на заетостта. Нека ги насърчим по този начин, нека благодарение на насърчителните мерки на Европейския съюз те да намерят е, своето място и своята работа. Сега давам думата на господин Шпидл от името на комисията. Мислим си, че из дебата ясно Дами и господа, според мен дебата показа, Е, че има положително отношение към заявките. Ние виждаме, че има много такива заявки и че хората, които получават помощите, се възползват от тях. Аз като комисар винаги търся резултатите, какви са те на място, за да видя за себе си как се развиват нещата и винаги съм се радвал от положителните оценки, които получава този фонд. Дебата тук също открои доста сериозни въпроси. на които трябва да дадем реали... реален, реалистичен отговор. Примерно стана дума, че фонда се използва само за големи е, компании, но Нашия опит показва, че както и целта на фонда, е, ние го използваме за компании от всякакъв размер. И това се случва на практика. Имаме възможност да го използваме и за малки и средни предприятия които работят в региони, засегнати от кризата, без никаква дискриминация да се проявява. И също нека да подчертая основната черта на този фонд. Целта му е да подпомага хората, не компаниите. Така че не можем да казваме, че той е инструмент, който помага на компании, които не могат да се справят. Напротив, той е създаден в помощ на хора, които са уволнени и то да им помогне да, на, да търсят нова работа достатъчно бързо. Т.е. той насърчава и преструктурирането. Мисля, че госпожа Харкин тук изкази, изказа притеснението си, че има евентуално неравнопоставеност на половете. Да, от чисто статистическа гледна точка това е така. Но това доказва, че кризата е засегнала сектори, където много по-голям брой е, е от работещите са мъже. Точно такъв е случая с автомобилната промишленост. За това се оказва така, че помощта се отпуска повече на мъже. Президентът Обама каза, че в края на тази година Большинството работещи на трудовия пазар ще бъдат жени в щатите. Тоест, типично мъжките производства са най-засегнати. Така че това е причината за тази неравнопоставеност. Тук също се изказаха доста мнения за това как може да се подобри фонда. Европейската комисия не счита, че той е неприкосновен и не може да бъде променен и че толкова високо седи някъде при Бога и не може да бъде пипан. Няма, няма причини, няма проблеми да се въведат изменения коментар, който бе направен тук, се отнасяше за начина на отпускане на помощите, че той трябва, фонда трябва да бъде поместен в отделен бюджетен ред. Може би да, но в настоящата финансова перспектива не, това не можа да стане и за това търсиме средства по друг начин. Нека да кажа и това. Действително, кризата упражнява много голям натиск и ще има още много случаи на заявления за помощи, но а, Европейската комисия ще отчете всички коментари и мога да веря, че винаги ще разглеждаме всеки отделен, всеки случай по-отделно. Искам да благодаря на членовете на бюджетната комисия и на всички, които се заинтересуваха от темата, защото дебата ни показа, че депутатите тук оглеждат е, въпроса от всички страни. Ние е, разглеждаме случаите, които единствено могат да бъдат подпомогнати по този фонд – и е, комисията само върху тях се е съсредоточила върху предложението си, което се надявам, че ще приемете. Благодаря, господин комисар. Сега е, отново давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, комисарят каза всичко. Мога само да подкрепя казаното от него. Нямам какво да добавя. Най-вече подкрепям това, което каза във връзка с бъдещето развитие на този фонд във връзка с други инструменти, по които ще водим общ дебат. Естествено, че този фонд за глобализацията не може да компенсира всички последствията от структурните изменение и не може да реши проблемите на кризата, но това, което може е да помогне на отделни засегнати лица, които се намират в трудно положение след като са уволнени и като им даде шанс да се преквалифицират и перспективата да намерят нова работа. Мисля, че в това се състоят, състоят шансовете, така че Нека да подкрепим съществуването на този фонд като допълнителен фонд към Европейския социален фонд. Дами и господа, и в националните бюджети, и в европейския бюджет има достатъчно програми, по които а, смисълът на целите е доста по-съмнителен, отколкото при този фонд, който е предназначен за пряко подпомагане на засегнати хора. Председателката, благодаря. Дискусията приключи. Гласуването ще се състои в сряда. Госпожа Перес. Мерси, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Отбелязвам, че по време на целия дебат вие всъщност